So. Dann darf ich die Sitzung des Ausschusses wieder eröffnen. Колеги, нека да продължим със заседанието на Комисията по правни въпроси. И така, имаше една много явна, много груба грешка. И от моя страна е страна на господин Густавсън. Ние не знаехме, че докладчикът искаше накратко да представи доклада и напусна. И, т.е. преди всички да напусна, затова предлагам да дадем възможност на докладчика да направи изложение, кратко изложение по своя доклад и след това вече ще продължим с самото заседание на Комисията по правни въпроси. Ние просто мислихме, че ще има само изслушване и че няма да изслушаме докладчика, така че може би едно-две изречения преди да продължим по дневния ред. Благодаря ви, господин председател. Първо, бих искала да кажа, че работихме заедно с господин Лопес Турис от Комисията по правни въпроси. За съжаление, той не може да присъства, за това ще представя нашата обща позиция. За мен беше голямо удоволствие да работя с господин Лопес Историс и ние успяхме да предложим един доклад, който е силен и последователен. Приветствам предложението на комисията. Бих искала да ви напомня, че Става дума за директивата за Европейска заповед за осигуряване на защита, предвиждаща мерки по защита независимо от това дали става дума за гражданско или наказателно право. В няколко държави и членки защитата на жертвите се извършва в рамките на гражданското, а не наказателното право. Затова беше решено да се създаде механизъм за взаимно признаване на заповеди за осигуряване защита в рамките и на наказателното и гражданското право. Съвсем накратко ще представя основните четири групи препоръки или по-скоро изменения, които внасяме в доклада. Първата група. Само преди това ще кажа, че нашият принцип беше да улесним прилагането на регламента за органите, издаващи заповед и системата да не бъде прекомерно обременявана финансово. Първата група е облегчаване на издаването на заповеди за осигуряване на защита, така че държавите членки да могат взаимно да признават и автоматично да изпълняват заповед за осигуряване на защита, издадена в друга държава членка при предоставяне на удостоверение. Ние смятаме, че по този начин ще бъде по-ефективна защитата на жертвите, ще бъде улеснена процедурата. Също така за да улесни процедурата, ни предвиждаме автоматична система за предаване и на информация за удостоверение защита и на самите удостоверения. Също така, ако защитеното лице е в друга страна, то това лице има право да поиска издаване на такова удостоверение онлайн. също така предлагам да създаде европейска база данни на издадените удостоверения и мерките защита. Втората група се отнася до защитата на жертвите на насилие основано на пола. За тази цел ние включихме разпоредби за създаване на специализирани служби за защита. Вече беше казано по време на изслушване, че в допълнение към общите мерки с цел да се защитят жените и децата, е необходимо те да имат достъп до специализирани служби на защита и правна и финансова помощ в съответствие с законодателството на съответната държава членка. Тъй като ако лицето се намира в друга държава членка, те може да не са неясно с това каква е правната уредба и процедурите в друга държава членка. Също така предлагаме да бъде и извършено специализирано обучение на лицата, които имат служебни контакти с, с защитаваните лица. Също така искаме да признаем дейността на гражданското общество и предлагаме да има ускорена процедура за сътрудничество с неправителствените организации. Третата група е за информацията и преводни услуги, особено мерките, които следва да улеснят устния и писмен превод и цялата информация и защита предоставя на лицето, трябва да бъде адаптирана към конкретните потребности на лицето и да информация трябва да бъде разбираема. Необходимо е да има минимални задължителни стандарти за качеството на помощта и информацията, предоставени на засегнатото лице и те трябва да бъдат лесно разбираеми. И четвъртата група след всичките срещи, които проведохме, препоръчваме да създаде и да се проведе кампания по повишаване на осведомеността в държавите членки предлагаме комисията да предостави повече информация в портала IGIS за всички мерки за осигуряване на защита, които се прилагат държавите членки. Благодаря ви и искам да кажа, че много се радвам, че нашето приложение се радва на подкрепа от, два, от двете парламентарни комисии. Председателя, благодаря ви. Това е наистина един много добър доклад и измененият се внася до 10 април. След това подробно ще обсъждаме измененията. И сега нека да преминем към редовното заседание на Комисията по правни въпроси. Искам да ви съобщя какво беше решено вчера на заседанието на координаторите. Първо, по дружествено право, доклад по собствена инициатива, възоснова на доклад на Европейската комисия. Координатор решиха да няма такъв доклад, а да бъде само зададен устен въпрос, придружаваща резолюция, тъй като това е една по-бърза, ефективна процедура. И освен това не трябва да спорим кой да бъде докладчик. Така че резолюцията няма да се занимава толкова с съдържанието, а по-скоро ще се потвърди необходимостта от по-нататъчни действия на комисията в сферата на дружественото право, така че няма да формулираме конкретни искания. След това назначихме редица докладчици по регламента за защита на личните данни, госпожа Гало, по директивата посветен на същия въпрос, същия докладчик от НП. И по и след това госпожа Лихтенбергер по екологичната оценка на въздействието на добива на шистов газ. Също така имаше желание за консултация с координаторите във връзка за неадминистративното право за дружествата, взаимоосигурителните дружества и европейското право или законодателство по-скоро за продажбите. Беше решено, че ще има устен въпрос по ротацията за назначаване на други съдии в съда на европейските общности. Ние така или иначе ще обсъждаме този въпрос. И също така становище от правната служба във връзка с външното облагане на депутатите в Европейския парламент. Ще изпратим този документ на Европейската комисия, така че комисията може да направи своите изводи. Ние не смятаме, че трябва да предприемаме каквито да било действия. Също така решихме, че трябва да проведем семинар по административното право и по-добро законодателство. През април господин Карим реши, че ще поеме инициативата да проверим издръжливостта на неговото предложение – свързано с одита. Така че това е което беше решено на заседанието на координаторите вчера. И сега преминаваме към точка, която ще гласуваме първо. Това е докладно за електронното публикуване в официалния вестник на Европейския съюз. Нямаме проблеми. И можем да гласуваме с едно гласуване. Кой е за? Вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? И така, прието единодушно. След това имаме доклад. И по който вие получихте писмо. Дали може да съглас... Дали сте съгласни писмото? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Така, приема се. След това отново писмо, с което разполагате. Кой е за това? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се. Така също се приема. Следващата точка от дневния ред. Имаме правно основание. Първото е, е правното основание за режима на схемата за единоплащане и подпомага на лозарите. Предлагам 2.43-42.1. Ако няма никакви бележки, това е нещо, по което постигнахме съгласие. Кой е за това правно основание, кой е против това правно основание, въздържали се. Приема се. Слуга от Нова Европа за гражданите, правното основание. Предложението 216-217 и 342. Кой е за? Против? Въздържали се? И това също се приема без промени. Следващата точка Така, точка 30 отложихме. Регнер, Имаше искане от госпожа Регнер да разгледаме по-рано точка 40. Госпожа Регнер, да, благодаря ви за това, че ми позволихте по-рано да разгледам тази точка от дневния ред. Става дума за 20 основни въпроса, представляващи загрижено за европейските граждани предприятия. Ние обсъждаме този въпрос много отдавна. Мисля, че можем просто накратко да обменим мнение. Ситуацията е, че в края на 2011 година имаше форум в Краков, посветен на единия пазар и там бизнеса и гражданското общество имаха възможност да изразят своята загриженост за това как функционира единия пазар това също така се отнася до европейското гражданство. Разбира се, ние знаем, че това, както и единия пазар, са сред големите постижения на Европейския съюз, обаче на всеки дневно ниво, в всекидневния живот, гражданите предприятият се сблъскват с сериозни проблеми. И, например, за това говори и докладът за транспонирането на европейското законодателство и по-доброто законотворчество. Мисля, че е добре тук в Европейския парламент да се занимаваме с това, което представлява предмет на загриженост на гражданите, нещо, което, с което те се сблъскват всеки ден в живота си. Разбира се, водещата комисия е комисията по вътрешна пазар и защита на потребителите. Разбира се, тук става дума също и за много други сфери, за свободното предвижване, откриване на банкови сметки, транспорт и т.н. Но разбира се, става дума и за правните аспекти. В тази парламентарна комисия ще разглеждаме теми, с които обикновено се занимаваме, проблеми на гражданите, проблеми свързани с пиратството, сваляне на съдържание по интернет. Също така ще се занимаваме с признаване на удостоверения за происход и други документи. Всичко това са неща, които усложняват установяването на граждани от трети страни в Европейския съюз. Например, що се отнася до заетостта, необходимо е да има признаване на документите, удостоверяващи образование. И тук не става дума само за Брюксел 1, става дума за общо признаване на различни удостоверени документи. Смятам, че трябва в най-общи линии да разглеждаме този въпрос и смятам да предложим кратко становище, а не да изобретяваме на ново колелото. Трябва да помислим как като цяло могат да бъдат преодолени проблемите. Проблемите с липста на информация, с това какво точно законодателство е приложимо. Също така има пропуски при транспонирането на европейското законодателство – И за нас също така е много важно дали държавите членки не прилагат по-стрикни изисквания, отколкото се изискват от европейското законодателство. Дали се води надлежен национален дебат. Също така проблемите с законодателството, недостатъците с законодателството са нещо, с което трябва да се занимаваме. в нашата комисия предлагам да не предоставяме коментари по абсолютно всички теми, а само да говорим за правното действие и за необходимите процедури. Затова предлагам да не сме прекалено амбициозни, а да сме по-кратки. Председателя, да, благодаря. Мисля, че всички сме съгласни с вас. Този документ има доста общ характер. Да, заповядайте. Dziękuję, пани przewodniczący. Я chciałem только подкрепить. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че напълно приемам позицията на докладчика. Определено не трябва да разширяваме обхвата, защото ще стигне само до празнословие. Ако се направи анализ на работата, ще видим, че нашата комисия наистина върши нещо по въпросите, които са в списъка на 20-те основни проблема за европейските граждани. Благодаря. Това ми се струва като кошче, където отиват всички критики, и след това се депонират, а не се използват в ход на нормотворческа дейност. Ние може да се възползваме от този документ, както е трябва, но не мисля, че комисията е избрала най-подходящия начин на действие. Господя, госпожа Викстрюм, наистина това е основен проблем за всички нас. 50 години минаха след веждането на акта за единния пазар – и трябва да премахнем пречките, които все още съществуват. Искам да се възползвам от възможността да подчертая важността на пречките, които още съществуват в сферата на, диг... на дигиталната ера. Има пречки свързани с търговията, с развитието за да гарантираме силен европейски единен пазар, след като из, излезем от кризата, наистина трябва да се отстранят тези проблеми. Съгласна съм с докладчика и с удоволствие приемам подхода, който очерта докладчика. Добре, ще получим доклад следващия път. Ще насрочим крайен срок за изменение 27 април, всъщност е срока. А сега минаваме на правилника за длъжностните лица. Госпожа Рок Перент има думата. Мислих си как да представя документа без да отнемам час, час и половина. Господин Радкайер каза, че това лесно може да се направи. Докладчика казва да. Ще се опитам да групирам измененията и ще направя кратки бележки, възможно най-кратки. На първо място Колегата и е докладчик зерка от друга група, господин Балдезаре, със съжаление е болен днес. Той съжалява колкото и аз, защото внесе много изменения. Съм сигурен, че колегите ще му пожелаят бързо възстановяване. Господин Цвивка, може би, е по-добре запознат с изменението, отколкото мен. Общата идея бе да се осигури проста реформа, защото реформата от 2004 година просто продължава без още да е изпълнена изцяло. Основният подход е да се внесат изменения по метода и изтичането на налога за субсидиарност, когато изтича той през 2011 година. Това са двата основни члена, но комисията се опита да изчисти и други въпроси. Неустояна е изкушението. Ако няма да се ограничаваме до малко промени, спокойно може всеки да си представя заявленията и желанията. Сега има 189 изменения внесени в комисията. Те попадат в няколко основни групи. Ще започна с основните въпроси, като конфликт на интереси. Госпожа Лихтенбергер, Викстриум, Маркова внесоха изменения по този въпрос относно конфликта на интереси. Сигурна съм, че Това, което искат колегите, ще е изпълнено. Длъжностното лице ще носи отговорност за своите действия. Много важно е да има прозрачност при назначаването, опита. Можем да намерим по-различен текст, затова и предлагам компромисен вариант, който каса изменения от 31 до 35, 30 и от, от 36 до 39 които касаят конфликт на интереси, член 11-та, член 16 Има редица изменения по тези разпоредби. Ние сме гледали сериозно на тези въпроси. Наистина трябва да се действа много внимателно, трябва да се защитават лицата, които подават сигнал за неправомерни действия, но от друга страна трябва да се прокарва и разграничение между клеветата и основателните сигнали. Защитата на колегите също е важен въпрос. Затова и предлагам компромисен вариант, в който да има една обща разпоредба, като всяка институция има възможност да урежда специфичен вътрешен режим с който да се съобразява със своите интереси. И мисля, че това е добра идея. Това е въпрос на нормотворческа техника. Закона да е максимално общ, а след това подробно се уреждат с правилник за прилагането. Относно географския баланс има внесени много изменения. Всички са добронамерени, но не всички от тях са възможни за изпълнение. Някои колеги даже си нямат представа какво ще стане, ако се опитаме да изпълним тези изменения. Ще има много повече немски служители, например, а не съм сигурна, че това е общата идея на вносителите на изменения. 47 по член 27 на господин Балтасари е много добра. Мисля, че то обхваща и други изменения. Има голяма група изменения по член 37 и 38. Предлагам по тези членове да се разработи компромисен вариант, който да не позволява на лице, което се командирова за седмица в кабинет в комисията, да получи степен АД-15 изведнъж и след това да се върне към първоначалната си работа, като прескача 7-8 степени на повишение. Това е идеята на господин Балдасари. Лицата, които се командироват, не трябва да се наказват, просто да им продължава тяхната кариера. Някои институции правят това сега, други не. Просто трябва да се внесе разяснение по въпроса. Има много изменения, които касаят повишение в длъжност. 68-72, госпожа Викстрюм, господин Балдасари отново. Търсим възможност за компромисен вариант, с който да се засегнат основните принципи на измененията. Лицето да може да бъде повишено длъжност с един ранг но да може да изпълнява надлежно задълженията си по новия ранг. След това изменение 51 за непрофесионално изпълнение на задължения. Има предложение на госпожа Викстрюм и други колеги, с които се предлага, ако някой получи няколко лоши атестации, да се спре кариерното му развитие и да се помисли за понижаване в длъжност. Работим по разработването на реалистичен текст, който да е правно издържан. Не виждам господин Масталка, но относно възрастта за, пенсио... възрастта за пенсиониране има най-различни изменения. Господин Масталка иска тя да се свали на 63 години, а Викстрам и Сие искат хората да имат възможност да продължат да работят по-дълго време. Аз съм по-скоро да приема становище на господин Мастака. Като социал-демократ това винаги е било подхода ни. Нашето правителство винаги е се стремяло да намалява пенсионната възраст, за да могат хората да вършат и други неща след пенсиониране. Но това не е економическата реалност сега. Държавите членки извършват промени, затова просто трябва да преглътна всичко. В смисъл съпричастен съм с това, което казва господин Масталка, но съм сигурна, че предложението на комисията да се вдигне възрастта на 65 с възможност за 62 години е реалистична и отразява положението в държавите членки. Има различни изменения, свързани с гъвкавото работно време, 87 до 90. Тук работим по изготвянето на компромисен вариант, с който гъвкавото работно време ще обхваща и работата извън работно време. Господин Балдасари се дава сметка, че трябва да се разработи компромисен вариант по този въпрос. След това има изменение на госпожа Лихтенсбергер, прогресивна ставка за налога за солидарност. Това е открито заседание. Съветът е алчен, държавите членки са щедри за националните служители, но са доста стиснати за Европейския съюз. Погрешно би било, преди да започнат преговорите, да направим каквато и да е отстъпка за съвета. Не знам какво прави съвета по въпроса, дали ще поиска среща внезапно. Няколко държави членки се опитват да окажат натиск на комисията. Все още не са се насочили към парламента. Може да тълкувате това както си искате, но това е положението. Госпожа Лихтенсбергер смята, че това е важен въпрос, който го разбирам. Но принципната идея е, независимо каква ще е прогресивната ставка, тя да остане Предлагам да се поработи по точка от преамбюла, като 22, която да се преработи, да се включи елемент за социална справедливост Има една нова категория SC, която е под AST, секретарската длъжност. По тази нова категория има внесени много изменения, включително и от мен. И тук можем да направим нещо по структурата. Господин Балдазар е внесъл съответни предложения. Работим по изготвянето на компромисен вариант във връзка с новата категория SC. Относно агентите на ети по временен договор, 55-то и други. И тук работим по изготвянето на компромисен вариант – господин Балдазарес и други предлагат тези служители да не могат да работят повече от 3 години. В парламента има необходимост те да работят и за по-дълъг срок по даден проект. Затова се опитваме да се споразумеем за срока от време. Това ще позволи въвеждането на вътрешни конкурси. Относно пътните разноски и дните необходими за пребиваване в страната на происход, има доста изменения. Трябва да се разработим компромисен вариант. Господин Балдазари предлага тези дни да се добавят към дните за отпуска, което е доста изчистено решение – но може би няма да се приеме. Ще видим какво можем да направим по тази идея. Иначе тези дни просто ще бъдат урязани, както предлага комисията. Относно пътните разноски, господин Балдазаре и други са внесли изменения. Той твърди, че над съответен ранг АСТ и АД, пътните разноски изобщо няма да се възстановяват. Аз следвам по-прогресивния подход на госпожа Лихтенбергес. Трябва да се разгледа семейната обстановка, социалното положение. Ако имаме някой, който е единствения човек на заплата в семейство, с голямо семейство, 5-6 зависими лица, И тези 3 или 4 хиляди евро, които се плащат годишно, е доста голяма сума за такива лица. И така, вместо да се премахнат пътните разноски над определен ранг, предлагам по-прогресивен подход. Аз винаги съм за прогресивния подход. Тук трябва да се отчита семейното положение, колко са работещите лица в семейството. Това е въпрос, който се отчита на други места, а и ако има семейство от 6-7 членове, това е хубаво. Трябва да се радваме, ако някой има 4-5 деца, но не трябва да наказваме такива лица. Относно работещите в трети държави, има много изменения от господин Балдазарис. По въпроса за допълнителните дни отпуска, тук съм съгласен с подхода на господин Балдасарес да се ограничи бройката до 3 дни максимум. Има изменения на господин Балтасаре и други. Относно метода за изчисление на заплатата, който да се прави за ограничен срок от време. Аз подкрепям това. Относно времето на непълен работен ден – 19 и 22 изменение има няколко внесени изменения, още няма окончателна позиция по тях. Относно отпуска по болест. Имам доста изменения от господин Будо. Знам, че това представлява голям интерес за някои постоянни представителства. Доста време ми е отне да разбера за какво става въпрос тук. Мисля, че е справедливо отпуска по болест, с него да не се злоупотребява. До сега оставам с впечатление, че нали, при системата, с която трябва да има медицинска бележка, и че лицето може да се изпраща до акредитиран доктор е съвсем разумна. Изменение 57 по член 59, което внася господин Бозой, прави разграничение между болест за 7 дена, 12 дена, ще трябва удостоверение, което е необходимо след 8-я ден. Това е сходно с изменение 98 на господин Будо. Наистина трябва да помислим дали има необходимост от такава промяна. Относно агенциите, колегите искат те да се третират различно. Иска да се заличат 9 месеца от правилника за прилагане. Според мен текста на комисията за агенциите е доста добър. Аз не се подадох на лобиране от агенциите, макар и да работя в тясно сътрудничество с тях. Продължавам да съм на мнение как да се изразя по-дипломатично, че агенциите имат едно самостоятелно съществуване в доста отношения, включително от финансова гледна точка. Относно правилника за предлагане, мисля, че трябва да се придържаме към това, което е записано. Това е най-малкото, което можем да поискаме. опитаха да предизвикат у мен чувство на съжаление и огрезение, но не успяха. Относно родителския отпуск и работното време, съпричастен съм с господин Салка, но работното време 37,5 седмично не е реалистично сега – също 18 месеца родителски отпуск вместо 6. Ако той не е платен, може би няма смисъл изобщо да се предлага. Относно пенсиите, има много изменения. И тук може би няма да приема предложението на колегите, независимо какво мисля. Относно възрастта за пенсиониране и преходните разпоредби има много изменения на госпожа Викстрюм. Не съм сигурен дали сегашните преходни разпоредби не са достатъчни. Тук съм във ваши ръце, госпожо Викстрюм, изцяло. 117-то изменение за ранговете – Изменението гласи от АД8 служителите могат да, са, да вземат управленски позиции. Но господин Бутон не мога да разбера каква идея преследвате с изменението. Не е много трудно да се стигне от АД5 на АД8. И не съм сигурна какъв е, каква е необходимостта от това изменение. освен да се поемат отговорности на по-малка, на по-ранна възраст. За АСТ има много изменения господин Пузо и, и други. Господин Балдазаря също е внесъл изменения относно новата структура с старши асистенти, асистенти, както се предлага. Това трябва да влезе в сила според него след 2014 година. Той иска да се отчете факта, предполагам това иска господин Бозо, че в някои държави членки няма достатъчно служители на някои рангове. Не съм убедена, че това е правилният подход за решаване на проблема – Но така или иначе можем да поработим по компромисен вариант. 163 и други изменения относно годишния отпуск или специалния отпуск. Тук не мисля, че трябва да правим промени. Господин Бусой и господин Будо са внесли изменения за преходните периоди, за асистентите. Има доста подробни изменения, но не смятам, че внасят кой знае какво подобрение и не съм сигурна, че трябва да се правят изменения в продължението. Относно акредитираните асистенти на парламента, и така стигам с края на изказването, до края на изказването си. Има няколко изменения, свързани с акредитираните асистенти. Както си спомняте всички, статута на асистентите не е документ, с който всички бяха, от който всички бяха доволни. Съвета, например, смята, че правилата за, пенсиони... за пенсии са доста щедри за асистентите. Но ако разгледате, ако ще разглеждаме регламента за асистентите, просто ще има непредвидени последици. Това са изменения 65 67 Прочетох всички изменения за асистентите. Разбирам желанията на профсъюза. Аз отговарях за работната група, която се занимаваше с асистентите на депутатите и техния статут. Има някои изменения, които просто не мога да приема. Много трудно е да се променя класификацията на асистентите. До сега се следва следвал следния принцип. Депутатите могат да назначават всеки, който си искат за асистент и те могат да извършат оценка на професионалния му опит и квалификация. И могат да дадат по-голяма тежест на опита, а не на образованието. Има някои депутати, които нямат почти никакъв професионален опит и нямат никакво висше образование, но имат заплата, която понякога може да е толкова колкото на евродепутат. Това го казвам без никаква критика изобщо. Без моя колега госпожа Фишер нямаше да се справя по този въпрос. Искам да благодаря на нея и на Робърт. Ние сме мислители и говорители, така да се каже. Ако искаме да сме пълни справедливи по отношение на асистентите, мисля, че се заблуждаваме. Това няма да е в услуга и на асистентите. Има изменения обаче, които са свързани с работното време. И тук смятам, че асистенти трябва да се третират по същия начин, както редовите служители. Drei Punkte, да bin ich der Meinung, da haben die Assistenten einen Punkt. Das ist ein... Сега има а, няколко момента, а, където трябва да вземем предвид асистентите, например при прекратяване на а, трудовия договор. Няма изпитателен срок при асистентите, но в същото време има а, много а, проста процедура за прекратяване на тяхната заедост от страна на а, депутатите а по принцип се приема, че отговорно се подхожда към а, асистентите от страна на депутатите. Аз за 22 години никога не съм уволнявал асистент, но все пак има такива колеги, които са по-малко отговорни, по-неотговорни в това отношение. Аз разбирам, че асистентите искат да разполагат с някаква процедура за обжалване. Мисля, че за тази цел може да се ползва вътрешния правилник, защото положението при нас е уникално. То е единствено в Европейския парламент. То не съществува в други институции. А, другата седмица ще а, разгледаме това, но мисля, че трябва някакви вътрешни правила да създадем тук за а, парламента, тогава когато се прекратява договора на асистент, трябва да има нещо като омбудсман. Крайна сметка, обаче, депутатът решава, ако депутатът каже, ми съжалявам, искам да прекратя договора ти, това е положението. Мисля, че това беше много важно. Един от важните въпроси за асистентите, когато разглеждаме този въпрос. Сега, друга е въпрос ако депутатът след известно време прецени, да уволни асистент, дали трябва да плати разходите на асистента по връщането му в страната му. Има едно изменение, което доста твърд ход предлага. Мисля, че е необходимо правно основание, защото а, знам за случаи, когато а, депутати са искали да финансират връщането на асистентите, но, но няма правно основание за това. Е, гледам тук колегите от комисията. Е, имам нужда от тяхната помощ. Летиша, Робърт, Ева – на нещо трябва да се позовем, така че да имат възможност депутатите да да могат да финансират връщането на асистентите. Знам, че служителите, щатните служители получават два месец, двумесечни заплати, в зависимост от е, старшинството им, но трябва да има възможности за и депутатите да заплащат на асистентите това. Някои хора предпочитат да финансират точно разходите, които са а, били реализирани по преместването, а не да се дава фиксирана сума. Това трябва допълнително да се разгледа. Последната част все още сме в процес на разработване. На разработване. Е, пакетът от е, мерки, който се предлага е доста обширен, но съм е, сигурен, че ще успеем да постигнем компромис и съгласие в комисията, за да може максимален брой колеги да намерят отражение на своите гледни точки. Председателя, благодаря за това така обстойно изложение. госпожа Викстрем госпожа Свиерска. Благодаря за коментарите. Благодаря на вас, господин председател. Благодаря ви за така приобщаващия ви метод на работа. Работата, говоря за работата с докладчиците в сянка. Както казах предния път, когато разглеждахме правилника, аз съм съгласна, съгласна съм с повечето от идеите на госпожа Род Берен тези, които сега очерта. За това всъщност аз нямам потребност да внася много изменения. Ще е, спомена само някои от моите предложения. Като цяло целта е да акта да е модерен, да е приготен за 21 век, Европейски съюз на 21 век. Смятам, че има смисъл да се опитаме да подобрим управлението на институциите и съм предложил някои изменения, за да защитим лицата, които подават сигнали и също така да запазим почтеността на а, институциите, като а, премахнем така наречените въртящи се врати. А, тук не става въпрос за това да затворим всички врати, а по-скоро да осигурим лоялност на служителите а, към европейските граждани. С течение на времето колкото по-дълго живеем, някой е навършил 100 години, оня да прочетох от вестника, не знам дали е добре всички толкова да, годините, но колкото повече е, живеем, е, трябва мисля, че е, да сме отступчиви и да позволим на хората да работят след 67 годишна възраст. Преди това съм предложила 70. Защото има хора, които желаят да работят. Визията ни трябва да отрази е, ризата е, и трябва да дадем възможност на хората, ако искат да дадат своя трудов принос, да го дадат. Накрая искам да кажа и нещо във връзка с това, което каза господин Балтасари, е, автоматичната двогодишна стъпка. Мисля, че тези стъпки трябва да са обвързани с е, доклада за напрегнатък на щатните служители и да се прекрати практиката за автоматичните повишения. Практиката на автоматичните повишения. А, мисля, че също внимателно трябва да се вгледаме и в становището на Комисията по правата на жените и равенството на половете. Например, за родителските отпуски, мисля, че трябва да се възползваме от тази възможност за реформа, за да създадем едно модерно и ефективно работно място за младите. Не бива винаги да виним държавите членки, не правили това, не правили онова. Трябва да приобщим и бащите в процеса. Трябва да поведем процеса в този момент, за да създадем едни модерни работни места, които са удобни както за жените, така и за мъжете. Накратко съм се запознала с а, измененията на колегите, но съм сигурна, че в близко бъдеще ще изникнат много интересни теми за разискване. Ще се радвам да продължа работата с а, докладчика и другите а, докладчици в сянка, за да а, създадем един модерен а, правилник и модерно работно място, което да е удобно за мъжете и за жените и да се превърнем в един образец на подражание за другите в бъдеще. Благодаря, госпожа, господин Свиест. Благодаря. Господин председател, господин Балдазар е който е докладчик в сянка, за съжаление отсъства по болест и той ми помоля обаче да предам някои от неговите коментари. Е, НП като цяло подкрепя общите цели на реформата, най-вече намаляване на административните разходи, това е очевидно. Бихме искали обаче ли да подчертаем нещо за пореден път. Всичките е, промени трябва да се движат в такава посока, че в бъдеще да разполагаме с високо квалифицирани и е, модерни служители, които да са е, пример за е, публична администрация това трябва да бъде е, движещия мотив. Нека да ви напомня, че административните ни разходи представляват 6% от всичките разходи. Благодарение на реформата, която бе подета през 2004 година, вече сме спестили около 3 милиарда. До 2020 година ще реализираме економии от, общо, от още 5 милиарда евро, което прави общо 8 милиарда. Като имаме предвид това, господин Балдазар е внесъл някои изменения, които целят да постигнат по-добра оценка на работата на административните служители на Европейския съюз и също да, укреп, да се укрепи връзката между длъжността и отговорностите на служителите. Той смята, че атестацията трябва да се извършва поне веднъж годишно, така, щото да може да се оцени до каква степен се изпълняват отговорностите. След две годишен период може да се кандидатства за автоматично повишение само при положителна оценка в доклада от атестацията. Не бива да става автоматично както сега. При вземане на решение за повишение, доклада от атестацията трябва да бъде основата за оценката на даден служител. Даден служител, който в три продължителни е, години получава незадоволителна оценка, трябва да бъде понижен с едно ниво и ако още две години не се отбележи подобрение, лицето трябва да бъде освободено. Това е предложението на господин Балдазаре. Аз бих подходил още по-строго, но мисля, че може би не сега е моментът и мястото да излизаме с по-амбициозни предложения. Предложи също така асистентите да се разделят на младши асистент, асистент и старши асистент. Нива 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Пет години предлага а, период на тестация преди въвеждане на корективни мерки. А, също така отразява както съществуващите така, а, положения, така и предвидените промени при пенсиониране на служители. Господин Балдазаре също предлага да се въведе срок за промените в работното възнаграждение. Както знаете, при съвещание с поради несъгласие с съвета, комисията сезира съда по този въпрос, така че очакваме решение. другите изменения, другите групи, нашия докладчик смята, че, в сянка смята, че най-важното е разрешаването на а, конфликт на интереси. Това, което спомена аз Сесилия за защитата на лицата, които подават а, сигнали и разрешаване на а, въпроса с въртящите врати. Също а, каза, че не бива да се опитваме да копираме е, съществуващите е, положения и разпоредби, защото това би повишило административните разходи. Що се отнася до така наречения данък солидарност, е, докладчикът ни смята, че допълнително трябва да се анализира този, това предложение. Нашия докладчик е, очаква да се запознае с компромисните, компромисите, които ще се предложат от докладчика, на която искам да благодаря е, за е, открития подход към преговорите. Господин Белдазари също смята, че предвид предстоящите преговори с съвета, трябва от всички политически групи да се очаква ангажираност по този въпрос. Не бива да а, губим време за а, популистски твърдения и непродуктивни предложения и изказвания. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Огромен обем работа е свършена и това доста, по доста деликатни въпроси. Прегледани са всички изменения и са обобщени много успешно. Да, трябва да постигнем до компромиси, това е съвсем ясно. Колкото познавам съвета и това, което вършат през последните години, преговорите не винаги се съсредоточават на предната линия на контакти. Доста неща се вършат зад колесите по отношение на компромисите, е да, ясно, е, че ще трябва да предложим а, такива. Колкото по-добре са а, формулирани, толкова по-добре ще е нашата позиция при преговорите с съвета. По отношение на частните случаи спорове, а, това не е, няма да е нещо особено а, постижимо. Има медии в Европа, чиято първоначална реакция винаги е да насочат е, атаките си срещу Европейския съюз. Често пъти излизат с е, грешни, е, неистинни твърдения, които слепоставят Европейския съюз и е, малко има, малко може да се направи по този въпрос. Някои държави членки обаче приемат, че един депутат, който работи в Инсбрук и работи на 20 км от местожителството си, трябва да получава същата заплата като европейски депутат, ако това е национален депутат. Е, само, че на практика не е така. По отношение на въртящите се върти. Да, смятам, че е, това е много важно понеже а, е, трябва а, е, да сме сигурни, че се радваме на пълна лоялност към институциите от страна на служителите и асистентите, а не а, е, към а, някакви стопански дружества извън а, институциите на Европейския съюз. Това е много важен момент, който трябва да а, отстояваме насочен е на доста критика от страна на държавите членки. Е, казва се, че е, обществената представа е, за институциите е резултат от е, е цялото това лобиране. И това е нещо, към което трябва да е, подходим с съразмерни действия. Естествено, такова влияние от частния сектор се наблюдава в Европейския съюз, наблюдава се и на по-низки нива, на местно ниво. Просто трябва да се създаде една а, нормативна уредба, която да бъде приложима. Защото такива неща стават във всяка държава членка почти. И това трябва да се каже ясно не е нещо, което единствено съществува в европейските институции. Трябва ни регламентиране и трябва да сложим край на този проблем. Мен какво ме притеснява? Общия интерес трябва да бъде насочен към, а, към европейските институции, а не да бъде подчинен на а, външни интереси подпомагането на асистенти. Има някои, които са, някои от тях са много млади. Не искам да казвам нещо против който и да било от половете. ако ще се прави сравнение между асистентите и служителите, е, трябва много да внимаваме. Има много тънкости тук. Е, съветът може да се захване, за, да се закачи за подобни предложения. Някои депутати ползват е, в офисите си е, асистенти, други ползват асистенти под формата на консултанти, така че е различно положението при различните депутати. По отношение на отпуските по майчинство и бащинство, пред... подкрепям това, което предлага колегата Викстрем. Първо, и бащата трябва да се приобщи към процеса, т.е. трябва да се предвиди и отпуск по бащинство, не само по майчинство. Трябва да се осигури а, е, а, е, равновесие. В някои страни този въпрос е по-напреднал, отколкото в други, но ние трябва да сме пионери в това отношение. Трябва да действаме прогресивно. трябва да а, ползваме общо понятие като а, родителски отпуск. В Австрия имаме положителен опит от това, че се е, разшири обхвата на отпуската по майчинство, а, така че да включи и да отпуск по майчинство. Жените могат да се радват на дълъг, дълъг отпуск по майчинство до 3 години и след това да се върнат на работа, като им се пази мястото. Сега за е, агенциите. Някои се занимават с широк спектър дейности, докато други са много специализирани. трябват ни високо квалифицирани е, специалисти в Европа, които е, е, специализират в областта на въздушното пространство, например. Така че трябва да се вземе предвид спецификата на отделните агенции. по другите въпроси, които споменахте. Много е важно да отправим един положителен сигнал Важно е, е да си дадем сметка, че националните медии ще се възползват от всяка възможност да критикуват Европейския съюз и неговите институции. Това трябва да си, е, това трябва да го разбираме, си даваме сметка за това и да сме готови на компромиси и съм убедена, че е, заедно ще можем да достигнем до компромисни решения. Благодаря ви още веднъж. Yeah. Ähm, ich möchte noch einmal festhalten, dass es hier ja darum geht. Само бих искала да допълня, че все още има възможности да се спестят пари допълнително и аз се смятам задлъжна това да се гарантира, длъжна съм пред моите избиратели. Например, не смятам, че една служба, една институция, която се нарича съвременна, може да допуска автоматично повишаване на всеки две години. Това не се приема добре в Германия. Внесох моите предложения, представих ги на докладчика и много благодаря на докладчика, че тя постави въпроса за агенциите. Изменението беше в посока да се ограничи независимостта на агенциите в сравнение с сегашното състояние. Работната група съобщи, че има много агенции, които са много далеч от Брюксел и Страсбург. В цяла Европа практически има агенции. Тези агенции не само са отдалечени от Брюксел, но те се намират в страни, в които се прилагат различни разпоредби на законодателството, различни от тези, които се прилагат в Брюксел. Що се отнася до медицинските бележки, разбира се, необходимо е тук документацията да бъде надлежна. Преди няколко месеца получих информация за един сътрудник, който се обади, че е болен, а всъщност е бил на почивка. Що се отнася до намаляването на дните за отпуск? Според мен, тук може да се направи паралел с ситуацията, с ситуация, в която на хората им се плаща, за да си пътуват по родните места. Аз не смятам, че трябва да се намали този период от 6 до 3 дни, но смятам, че намаляването на средствата трябва да отговаря на срок от 3 дни, ако изобщо трябва да има плащане. Госпожо Ротберент, вие казахте, че не трябва да отстъпваме нито на милиметър пред съвета. Мисля, че не следва да разглеждаме съвета само като някакво плашило при преговорите. Мисля, че по-добре е да стигнем до някакъв завършък, отколкото всичко да се провали, защото иначе ще стигнем а, до абсолютен срив. Мисля, че по-добре е да съгласим все пак поне на някакви мерки, с някакви мерки за постигане на спестяване на средства, отколкото изобщо да не постигне спестяване на средства. Като цяло съм съгласна с насоката на докладчика. Господин Рапка и след това докладчика ще има думата отново. Да, мисля си, че наистина всички вървим към съгласие, защото мога да повторя това, което беше казано, но по, но по различен начин. Що се отнася до казаното от докладчика и докладчиците в сянка, смятам, че ние тук говорим за компромисни изменения – И наистина нямахме възможност да се запознаем с всички изменения, тъй като те са толкова многобройни. И не става дума толкова за постигано компромис помежду ни, а компромис между нас и съвета. Има голямо недоверие към съвета. И не става дума само за общо усещане на недоверие, има недоверие по конкретни въпроси, конкретни теми. Има многобройни изменения, някои от тях са много подробни. Наистина много време е необходимо, за да се запознае човек с всички тях. Това, което аз бих предложил да не отразяваме всички подробности, защото просто отваряме котията на Пандора. Да, знам, че и съвет работи по този въпрос. Рафаел Балтасари много добре знае как се водят преговорите със съвета. Съветът обикновено казва, има прекалено много изменения, прекалено много предложения и много неща се отхвърлят. Така че много от нещата, по които ние сме работили, просто ще останат без резултат. Много често на нас ни се казва, че ние сме откъснати от реалността и просто трябва да се премахнат, да не се отчетат или да се отхвърлят нашите изменения. Но и Съвета също е доста откъснат от реалността и това вежи за много длъжности лица. И също така знам, че длъжностните лица много искат да запазят собствените си привилегии и искат спестяванията да се, прави от, да се правят от някой друг. В държавите членки също длъжностните лица искат други длъжности лица да бъдат подложени на съкръщения. Аз не съм част от екипа докладчици в Сянка. Бих искал да се оттегля и ако аз не съм съгласен с определени изменения, аз независимо от това искам да посоча, че това е необходима преговор... стратегия за преговори с съвета. Също така бих искал да спомена няколко други неща. Първо по въпроса за лицата, сигнализиращи за нередности. Да, добре. Ако са разкрити някакви нередности, хората, които са съобщили за тях, трябва да бъдат защитени. Но също така съвсем ясно искам да кажа, че границата между съобщаването за нередности и доносничеството е нещо много неясно и няма също така сериозно, сигурно разграничаване и от гледна точка на правото за това. Не можем всичко да слагаме под етикета, сигнализираме за нередности. Защото тогава всичко, за което ще се съобщава, ще се разглежда като съобщаване за нередности. Сега за конфликта на интереси. И тук смятам, че тук има много натиск от страна на лобитата. Смятам, че една институция трябва да разполага не само с високо квалифицирани лица, които току-що са завършили висшето си образование. Има някои документи, представени от Европейската комисия, и те показват, че има много високо квалифицирани лица, тук що завършили университета, но те нямат необходимия професионален опит. Например, в сферата на енергетиката, ако искате да намерите някой, който е работил в електронна централа, която е ползвала най-модерната електроника, много е ще бъде ценен този човек за Европейската комисия, така че трябва да търсим хора с необходимия професионален опит. Много често системата е насочена към депутатите и към техните сътрудници, но те нямат кариера, която да продължават през целия професионален живот, за разлика от длъжностите лица в европейските институции. Искам да посоча това. Разбира се, бих могъл много още да говорим, но не бих искал да се пускам в подробности. Що се отнася до устава за сътрудниците на депутатите, предлагам да не започваме тази тема, защото това ще бъде отваряне на котията на е, Пандор. Що се отнесе до процедурите за уволнение, те трябва да бъдат много по-силно застъпени. От друга страна има някои предложения, които са прекомерни. Трябва да постигнем консенсус. Не съм съгласен с това депутатите да нямат нищо общо с решенията за уволнение на някого и много ясно го заявих и на генералния секретар. Сега дам думата отново на докладчика, казва председателят, но нещо преди да го направя това. Когато става дума за спестяване на средства, една тема, която много често присъства в нашето обсъждане, разходите в институциите са в момента около 5% и след спестяванията, след като бъдат постигнати предвидна, предвидени спестявания, отново процент ще бъде 5, тъй като се очаква около 1 милиард. Трябва да се постигне спестяване, което доведе до намаляване на административните разходи до 2,5% от общия бюджет на Европейския съюз. Ясно е, що се отнася до слушателите, че съществуващите, действащите в момента разпоредби са насочени към по-справедлива възможност за напредване в кариерата, но това не влияе върху финансовия регламент. Това е нещо, което често се споменава, въпреки че не се казва достатъчно често публично. Докладчика има думата. Э, Благодаря, господин председател. Не знам дали Европейската комисия би искала да се изкаже, но може би аз бих могла да кажа нещо в отговор на казаното от колегите. Първо, бих искала да благодаря на колегите за тяхната подкрепа, за техните бележки и като цяло за техния принос. Има някои различия, що се отнася до позицията на Комисията по правата на жените. Да, аз се срещнах с докладчика от тази комисия – изслушах мнението на Комисията по правата на жените. Отчетох това, което беше казано за родителски отпуск. Като цяло аз смятам, че сегашните условия, когато в нашето законодателство ние се стремим да гарантираме да се изпълни това, което вече беше решено през 2010 година, свързано с родителски отпуск. Ние чуваме предложение, че в институциите 6 месеца трябва да бъде този отпуск, тъй като в държава членки той е 4 месеца. Смятам, че това е прекалено дълго. Госпожа Викструм говореше за работното време и възрастта за пенсиониране. Има много хора, които биха искали да работят и след като настъпи възрастта им за пенсиониране. Дали това е възможно? Смятам, че това, което трябва да се постигне е хората да имат възможност да постигнат това, което е искат в професионалната сфера и след като навършат пенсионна възраст и трябва да им се даде тази възможност. Госпожа Викстрюм и господин Цвивка, както и госпожа Тайн, говориха по въпроса за повишаване в длъжност. Мисля си, че този въпрос е доста спорен. Може би хората, които не са работили дълго време, би трябвало да имат същото право да бъдат повишени, както и другите. Във всички държави членки, дори в Германия, има възможност за повишаване от един ранг в друг. Но тук в институциите има съвсем естествен процес на повишаване, например, от ранг 5 за администраторите до ранг 6. Това е нещо, което се случва автоматично, но има различни категории по старшинство. Това, което се случи, т.е. ако нещо не се случи съвсем безпредседентно, вие автоматично бивате повишен в длъжност. И това се случва и в Германия, и в други страни. И не ми мисля, че тук има нещо лошо. Мисля си, че подходящият подход е, че ако някой получи негативна атестация, негативна оценка, ако те не работят ефективно, тези хора не би трябвало автоматично да бъдат повишавани от един ранг в друг. Но, що се отнася до стъпките в рамките на един ранг, те трябва да зависят просто от старшинството, т.е. от прослуженото време. Така че трябва да внимавам, когато говорим за повишаване като резултат от прослужено време и повишаване като резултат от постижения. Десетки хиляди служители има в институциите и ще бъде много трудно да се приеме, ако ни отменим автоматичното повишаване в рамките на един ранг. Но ако хората работят много зле, ако те получават нула точки като оценка при годишната атестация, то тогава е ясно, че те не трябва да бъдат повишавани. Всяка година институциите наемат стотици нови служители, които след това преминават през оценка и в зависимост от тази оценка и атестация те могат да бъдат повишени. Сега по въпроса за конфликта на интереси и преминаване от е, европейските институции в частния сектор или други институции извън Европейския съюз и отново връщането на тези хора в европейските институции. Да, наистина, прави са тези, които искат, че трябва да укрепваме лоялността към институциите. Това е абсолютно право. Аз също така често критикувам ЕПСО, защото процедурите на ЕПСО не проверяват доколко човекът е лоялен към Европейския съюз, доколко той е ангажиран и мотивиран да работи, те проверяват други умения чрез своите тестове и затова често критикуваме ЕПСО. Но ЕПСО не проверява лоялността. Ако при нас идват хора от частния сектор, те далеч не задължително са лоялни към институциите, това бих могла да кажа и за много национални експерти. Много често те идват от своята национална администрация, те много често са изпращани като шпиони. Те се чувстват като такива и те са лоялни към националните администрации. Така че много е важно и, и е добре за нас да и забегнем конфликта на интерес. Същото въжи и за преминаване на служители на европейските институции в частния сектор и след това връщането им. Има значение откъде идват хора. Те, примерно, идват от национални администрации институции, извинете, от националните администрации, от други международни институции, от Международни обединения на експерти. Смятам, че е интересно да се знае, че един експерт по химия, който беше командирован в комисията ИТРЕ, за да работи по проекто регламента РИЧ, не беше особено ентусиазиран относно европейския проект. Как може такъв човек да допринесе за успеха на един проект, ако той не е ентусиазиран, ако той не е лоялен към европейската идея? същото въжи примерно за минодобивната промишленост. Има хора от там, които идват в институциите. И също важно е да се осигури лоялност. Що се отнася до напускането на длъжностните лица, на служителите на европейските институции, дали трябва да спираме някого, ако този човек иска да работи в, например, телефоника, ако този човек има опит в далекосъобщителните връзки, технологии. Не, ние не трябва да спираме хората. Мисля, че ние можем да предвидим някакъв буферен период, но не трябва да спираме хората. А що се отнася до някои въпроси, свързани с намаляването на времето за пътуването и разходите, или по-скоро сумите, които се отпускат за това, предлагат се някои промени, които трябва да обмисля допълнително. Госпожа Тайн каза, че съветът при преговорите ще позволи преговорите просто да се сринат. И това в крайна сметка ще доведе до това, че няма да има никакви спестявания на средства. Но съветът би искал по-скоро да продължи с преговорите, тъй като съветът не одобрява предложението на Европейската комисия. Ако преговорите се провалят, ние знаем какви ще бъдат последиците. Ако съветът не е готов към компромис, добре, ние имаме метод за това просто ще нарастват разходите за служителите, но това е планирано и в край на краищата няма да имаме проблеми, ако не стигнем до съгласие с съвета. Надявам се, че все пак здравия смисъл ще надделее. Господин Рапкай говореше за твърде често неразличимата разлика между сигнализиране за нередности и доносничество. Ние не искаме да увреждаме на хората да им пречим на развитието на кариерата им, Но има случаи, когато хората, които са сигнализирали за нередности, са имали проблеми. Разбира се, аз трудно бих могла да дам категорична оценка. Мисля, че най-добрият начин е да има силни вътрешни правила, да има възможност за решаване на подобни конфликти чрез медиация. И тук също председателят каза, че става дума за малък процент, 5%, но все пак парите са си пари. И смятам, че много внимателно трябва да се разгледат и другите бюджетни сфери, защото Европейският съюз разходва с широка ръка средства за неща, които спокойно могат и да не се правят. Сега по въпроса за агенциите. Агенциите се подчиняват на действащото законодателство и също така те трябва да имат възможност да се обръщат към комисията в случай на нередности. Трябва също така да се защитават тези, които от агенцията сигнализират за нередности в комисията. Благодаря ви. Може би сега Европейската комисия би искала да се изкаже. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията и най-вече на докладчика, докладчица в Сянка за добрата работа, свършена по предложението на комисията. Както знаете, то се опитва да намери равновесна точка между две цели. Едната е да се запали качеството и привлекателността на европейските институции – от друга страна да се реализират економии, да се направят корекции, да се подобри ефикасността, което се налага заради тежката економическа обстановка. Предложението е разработено по такъв начин, че да се засегнат само ограничен брой въпроси, свързани с правилника за служителите. Радвам се, че повечето от внесените днес изменения до голяма степен запазва духа на предложението на комисията. Искам да се спра на три основни въпроса – етични проблеми, кариерно развитие и нефинансови облаги. Относно етичните проблеми, искам да подчертая, че комисията отдава голямо значение на тази тема. Европейските служители трябва да отговарят на най-високите нива на професионална етика и независимост – те не само трябва да отговарят на тези високи стандарти, а трябва и разпространеното мнение за тях да е, че отговарят на тези стандарти. През 2004 година комисията преразгледа сериозно тази глава от правилника. През 2004 приехме редица правила за дисциплинарно производство, сигнализиране, допълнителни дейности, конфликт на интереси. Сега се внасят изменения, с които се затяга етичния режим и се урежда по-подробно конфликтите между европейски служители, бивши национални служители, така наречените въртящи се врати. Комисията е за това мнението за европейски служители да, са, че, да е, че те са независими етични служители. Мисля, че правилата вече надхвърлят сегашния правил... правилник по въпроса за сигнализирането, външните дейности. В комисията вече е, е решен частично проблема. Ние ще споделим нашия опит с другите институции с удоволствие. Ясно е, че някои от измененията внесени днес могат да бъдат отразени в правилника. Трябва да проучим тази възможност. С удоволствие ще проведа допълнителни разговори с докладчика. А при все това искам да ви посъветствам да не се подавате на изкушението за свръхрегулация. Това е опасност, която вече бе маркирана от докладчика. Трябва да се внимава да не се превърне правилника в прекалено подробен документ, където се урежат всички подробности. Това не е задача на един правилник. Всяка институция трябва да има правото да приеме съответните правила за прилагането на правилника. Ако разгледате това, което предлагаме като мерки за прозрачност, тези правила за прилагането на правилника ще са публични, могат да се спорят в съда. Всеки ще види как се прилагат различни разпоредби от правилника за служителите. На второ място кариерното развитие. Тук се радвам, че комисията приема предложението на комисията по същество, именно да има категорична връзка между функциите, отговорностите и заплащането. Комисията чу, че някой смята, че мерките ще засегнат най-малко, ще засегнат най-много уязвимите служители. В първоначалното предложение на комисията се казваше, че секретарите ще са на граждански договор. Променихме това, защото вие поискахте. Искам да подчертая, че по отношение на секретарите трябва да направим така, че да се запази общото ниво на економии. Това може да се отрази на някои от внесените от вас изменения и от друга страна на изпълнимостта, възможността за изпълнение. Гледам някои изменения и виждам, че когато искаме да разбием категорията АС на няколко подкатегории, това може да стане в някои институции, макар и да е свързано с голямо административно бреме, но за някои малки институции може би няма да е възможно. Трябва да направим така, че да не се стигне до свръхрегулации, с която системата да стане абсолютно неприложима. Да не се навлиза в прекалено много подробности. И относно работещите на граждански договор, Имаше едно изменение, което доста притеснява комисията, а именно да се ограничи продължителността на договора до 3 години. Според мен е... така няма да се гарантира известна стабилност на заедостта на тези служители. Това пречи на нормалната работа на институциите. За комисията мога да кажа, че инвестираме много пари в квалификацията на тези лица, за да могат те да са на съответната висота и да изпълняват качество служебните си задължения. И ако договорът се ограничат до 3 години, наистина няма да разполагаме с време да получим някаква възвръщаемост от инвестицията, която правим. Така че по този въпрос има доста категорично мнение. Друго нещо относно служителите на граждански договор. В някои случаи ще открием вътрешни конкурси, което също е доста важен елемент, който трябва да се вземе предвид. Относно атестацията и степените в даден ранг. За атестациите пак има някои изменения, които идват прекалено далеч, опитват се да регулират всичко. И ясно е, че системата за атестация трябва наистина да отразява резултатите в работата на дадено лице, но не трябва да се опитваме да свръхрегулираме. На второ място, автоматичното повишаване длъжност по съответните степени в дадена рамка. Трябва да се обсъди този въпрос, защото, както каза докладчика, става въпрос за послужено време, не за резултати. От друга страна, е ясно, че ако има лица, които не си изпълняват добре работа, трябва да направим нещо по въпроса. Този въпрос трябва да бъде допълнително обсъден с докладчика. И на трето място, на финансовите облаги. Има редица изменения, които касаят този въпрос. Искам да ви обърна внимание на необходимостта администрациите в различните институции да продължат да привличат най-добрите лица от държавите членки, да предлагат атрактивни пакети с мерки, които да дават добро възможност за съчетаване на личния и служебния живот. Тук визирам най-вече режима на отпуските и гъвкавото работно време. Нашите служители трябва да се състоят главно от служители от други държави. Това отразява самия дух на Европейския съюз. Както виждате, географския баланс не е автоматичен, а е в резултат на непрекъснатата битка за намирането на най-добрия талант в Европа. Мерките, които се предлагат сами по себе си не могат да решат проблема с сегашния или бъдещия дисбаланс. Така че ние се нуждаем от финансови и нефинансови облага, които да бъдат адаптирани към обстоятелствата на служителите, които работят тук са от други държави. В заключение искам да се спра и на няколко други въпрос. Възнаграждението и пенсиите, съкръщенията и асистентите в парламента. Относно възнаграждението и пенсиите – много чух, много често чувам една критика. Липсата на прогресивна ставка на специалния налог. Това не е така. Ще ви вземем два факта. Ниските заплати до АСТ-3, при тях няма никакъв налог, не се удържа. След нивото АСТ има прогресивна ставка, която расте доста бързо. Старши управленски кадър плаща 8 пъти повече налог от асистент. Така че ставката е доста стръмно растяща, но това е факт, който не е добре известен. И друг въпрос, на който искам да спра, съкръщенията на служители. Това е елементът, който ще дадат 80 на 100 от економиите за следната многогодишна финансова рамка. Комисията предлага да, засегне, да залегне този ангажимент в правилника и в междуинституционалното споразумение за всички агенции. Комисията не иска да поставя под съмнение правомощията на бюджетния орган, но просто иска да се даде повече тежест на този ангажимент. И не на последно място парламентарните асистенти. Аз лично участвах от името на комисията в разработването на това законодателно предложение за кратен срок. Един от въпросите, който повдигнахме на времето, бе, че ако искам да завършим работа по досието за 6 месеца, е, трябва да се върнем обратно на някои въпроси след време. И мисля, че трябва да видим наистина по-късно дали няма да се наложат някакви допълнителни корекции. Благодаря. Благодаря. Ако няма други забележки, до следващия път докладчика ще се опита да разработи компромисни варианти с докладчите в сянка. Ще гласуваме доклада в края на април и ще видим какво ще стане в съвета. Благодаря на докладчика. Приключим работата по тази точка. Минаваме на следващите две точки. Госпожа Тейн. Европейския съд 24 и 25 точка. Само искам да посоча, че съда изпитва проблеми, които са сходни с проблемите на националните съдилища. Расте натовареността след приемането на Лисабонския договор. По-голямата компетентност означава по-голяма натовареност, повече задължение – в регламента се предлагат няколко изменения. Седемте съдия в Правонституционния съд ще се увеличат с още двама, за да не се спри работа на съда, ако има болен съдия. Спис... Да се използват съдии с списък от списък на съдии, които са били назначени през изминалите 4 години. Ще се създаде длъжността заместник-председател и пленума на съда ще е с, 13, с 14, а не с 13 съдии. Ще през, председател ще е председателя на съда и заместник председателя. И вместо 5 председатели на камари, сега ще са 3. Тук няма нищо проблемно. Проблема е, че правоинституционният съд има толкова голяма натовареност в момента. Проучихме възможността да се намали тази натовареност. чрез оказване на, чрез привличане на външни асистенти, но съда поиска да се увеличи щата с 12 допълнителни съдии. Проблемът сега, както при Правонституционния съд, е, че имаме 27 съдия по един от държава членка и има проблем с назначаването на 12 нови съдии. От кои държави членки ще са те? Това е особен проблем за най-малките страни. Заради финансовата криза те се вглеждат много внимателно в финансовия регламент. В някои случаи наистина може да има проблем. За Малта, например, има само 45 до 50 съдии в Малта. Един трябва да е в съда за правата на човека, един в Международен съд и някой друг в Европейския съд. Като си има предвид какъв е общия брой съди, наистина Проблема е доста голям. В съвета не е постигнат напредък, а сме ограничени във времето, тъй като през октомври редица съдийски постове трябва да бъдат преназначени. Това трябва да стане до октомври. Иначе не се знае кога ще стане всичко това. Трябва да окажем натиск върху съвета. Тук няма правомощи за съвместно взимане на решение. Ние предложихме резолюция за евентуалните назначения на съдии. Един от критериите, който е доста амбициозен, е само въз основа на компетентността. Това може да е добре за в бъдеще, но при разговорите, които водих, се оказа, че по време на първата вълна на разширяване някои съди са назначени без да разполагат със съответната квалификация. Сега проблема е, вече не е толкова остър, но все още има някои хора, които питаят съмнение дали съдиите разполагат със съответната квалификация в съда. И това е въпрос, на който трябва да се справи в бъдеще нашата комисия. Комисията за подбор подобри положението. Първия критерий, според на личността. Втория е с нормална ротация, започва се от най-горе. 27 я най-накрая той ще получи своя ред. Третия вариант е да се раздели бройката 6 от основните държави членки Франция, Германия, Италия. Полша, Испания и Обединеното кралство, останалите 21 да са от, друга, от други държави членки. Има друга възможност. 6 съди от големи държави членки. Просто защото при тях има по-голяма бройка съдии. Страните под 30 милиона ще получат 2, тези под 5 ще получат 1 а тези, които са с население между те, в този диапазон, ще получат система за ротация. Предлага се система за начава на съдии, както и при генералните адвокати, винаги да има 6 от големите държави членки. Още 6 от групи различни държави членки, за да могат и малките държави членки да имат шанс при обявяване на нов пост, ако не са имали подходящ кандидат със съответния опит, т.е. най-подходящ е да не е искал да се премести семейство си в Люксембург, да им се даде възможност за пермутация, така да се каже. Т.е. Малта отстъпва в полза на Люксембург, след това ще получи следващото назначение – И тъй като сме ограничени във времето, крайната идея е до октомври 2012 да се предприемат някакви действия. Това е наистина деликатен въпрос. Трябва да назначим временни съдии, за да избегнем проблеми с правилника. Временни съдия за 6 години. И след това да видим как е сработила системата и да помолим се да вътрешно да подобри своята работа с цел по-добра резултатност и ускоряване на процеса и реализиране на економии. Бе обсъдена идеята за външна оценка, да се извърши външна оценка на работата на съда – Държавите членки искат да видят дали не може да се оптимизира работа с модерни технологии и така нататък. В резолюцията изброяваме неутрално вариантите за назначаване на съдии, като все още очакваме решението на съвета. Трябва да направим така, че съда да не се налага да взима решение. Следващия оратор. Напълно съм напълно съгласявам с това, което каза Александра. Мога само да кажа, че в този случай положението е подобно на това, което казахме за правилника, правилника за длъжностните лица. От една страна трябва да рационализираме нещата, от друга страна да избегнем прекомерни разходи. Нещо, което се оказва трудно да се обясни на съвета, е, че всяко упростяване в това отношение ще означава упростяване на вътрешното функциониране на Европейския съюз изобщо. Е, вътрешните работи. Ако няма достатъчно а, съдии, а, е, производствата ще отнемат твърде а, е, много време. По отношение на преюдициалните заключения, също това ще доведе до сериозни разходи. Затова мисля, че трябва по някакъв начин да се уравновесят двете страни. Естествено, че времето е оскъдно и затова а, решихме да приемем тая резолюция. Трябва да покажем на съвета ясно, че парламентът е готов да проведе окончателно гласуване по този въпрос във връзка с промените на правилника на съда. Нещо повече, готови сме да приключим процеса на първо четене. От наша страна ангажиментът е ясен. За съжаление не е толкова ясен за съвета и най-важното е да се уверим, че съдебната система на Европейския съюз действа ефективно. Това е един много стабилен стълб на общността, така че с устния въпрос и резолюцията мисля, че отправяме ясно послание на съвета да ускори работата си да излезе от задънената улица и да закрие досието в максимално кратки срокове. Благодаря. Има нова идея от страна на председателството на съвета. Комитета 255 да се занимава с подбора на временни съди. Мисля, че този модел, тази идея е особено интересна. Но ако се въведе в действие, това ще е постоянно решение. А ние не искаме да се отказваме и от временната процедура. Комисията по подбора да се занимава с подбора на съдии. Да, нямаме време. В съда има длъжности, които са открити от е, тази есен, които ще бъдат не заети от есента. Затова внесохме е, устния въпрос. Предлагаме да се промени процедурата, за да се отделят двата процеса един от друг. Е, и да може по-лесно да се прокарат по-простите процеси. А другите, по-сложните, могат да изчакат намирането на своето решение с съвета. Някакви допълнителни коментари от докладчика? Не, няма. Има ли някой от съда? Не, няма. Комисията, искате ли думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Комисията приветства общата, общото разбиране за това колко спешни са реформите в съдебната система, системата за подбора на съди. Радваме се, че парламента е готов бързо да прокара този въпрос. На Корепер ще се гледа утре. въпроса. Е, председателството също иска да е, ускори процеса по постигане на съгласие с парламента. Защо е толкова спешно? Поради частичното продължаване на мандати през октомври, както каза докладчика на някои съдии. Идеята за разделяне на предложението и да не се увеличава общия брой съдии, ще означава да се отказажете от най-важния елемент от реформата на правилника. Това би било в ущърп на съдебните органи, ако двата съда, двете съдилища е, нямат, е, няма да имат право да преоткриват този въпрос. Благодаря. И аз благодаря. Приключваме с тази точка. И отиваме на 30 и 31 въпрос, които могат заедно да се разглеждат. Първо госпожа Макарти, дирекцията за прозрачността и аз по а, счетоводната директива. Госпожа Макарти. Благодаря. Съжалявам, че не бяхте през цялото време, но аз се занимавам с директивата за изискванията към капитала, така че трябваше и с този въпрос да се занимая. Но се радвам, че имаме възможност тук да проведем разискването по докладите. Аз ще внасям моя, господин Лени, вие вашия. Мисля, че директивата за прозрачността е от голямо значение за общия преглед на законодателството в в областта. Аз като заместник председател на економическата комисия ми виждаме как нараства нестабилността на пазарите. Инвеститорите имат нужда от повече информация, за да получат една всеобхватна картина на инвестиционния пейзаж именно това цели това предложение. Мисля, че е, разкриването на информация е от е, огромно значение, защото тя е показател за корпоративното управление на едно дружество. Така че благодарим на комисията за това преглед. Е, компаниите все повече приемат стандарти за корпоративно управление, в това число за прозрачност Имаме инициативи в отделни отрасли, като например минното дело. А също така има международни насоки, например на ОИСР за многонационалните е, компании. Инициативата, Световната инициатива за докладване. Е, всичките тези допринасят за програмата за по-висока е, прозрачност. Това обаче не означава, че не сме изправени пред риска от една разпокъсана прозрачност затова ни трябва законодателна рамка в Европейския съюз а, за стандартите на прозрачност. Това е процес, който е свързан с а, закона до такт в а, САЩ. Предложението е част от а, инициативата за отговорен бизнес на Европейския съюз и реформата на финансовия сектор, която цели най-вече насърчаване на прозрачността и откритостта на финансовите пазари, както и повишаване на стандартите за корпоративно управление. Моя първоначален доклад и той е първоначален, той е открит за разискване. Сигурна съм, че ще се предложат изменения в него. И аз ще се радвам да изслушам и да прочета всички предложения, за да може да е максимално качествен доклада. В 2011 година Европейския парламент прие становище на базата на доклади за, отделни страни, за отделните страни и а, заключихме, че националното а, докладване е от голямо значение – както за нас, така и за инвеститорите. Аз не разбирам защо комисията се съсредоточава единствено върху някои отрасли, ако говорим за защита на инвеститорите. Предполагам, че всички отрасли трябва да се отразят и да се вземат предвид. Не само минното дело, добива, на полезни изкопаеми, но също така и строителството, например. Да, нека да тръгнем от принципните положения. Да, те могат да звучат твърде радикални, твърде амбициозни, но бих искала да се проведат дебати по този въпрос. И един от въпросите, който искам да задаме, защо не е, се опитваме да въведем същите правила и други отрасли. Сега по-специализираните въпроси са доста ясни. Намаляване на административната тежест, попростяване и а, повишаване на прозрачността. Съгласна съм с комисията, че трябва да се спре в тримесечното докладване, защото това са единствено междинни а, декларации или отчети. Бившия заместник министър Алгор каза, че ако се отдели твърде време на тримесечното докладване, не остава време за дългосрочното инвестиране, инвестиране и неговия анализ, като например инвестирането в опазването на околната среда и други подобни инициативи. Трябва да преминем към а, 6-месечни финансови а, отчети с ясни а, санкции в случай на, не, на липса на докладване. После правата на глас също е, са област, където режимът може да се хармонизира. В тази област има много нови инструменти по директивата 2004 година за прозрачността не се изискваше те да се разкриват но а, има начин чрез тези инструменти за тайно закупуване а, е, на акции, което само по себе си може да доведе до злоупотреби на пазара. Така че аз подкрепям идеята, защото инвеститорите трябва да имат ясна представа за структурата на собствеността в едно дружество. После плащанията, които се събират от правителствата, от националните доклади. Разгледахме варианти за това как най-добре да подходим към този въпрос. Прецених обаче в доклада ми, понеже става въпрос за рамкова директива за прозрачността, да отрази някои принципи. Това е трета точка или трети член. Какво съм направила там? във всички е, други свързани законодателни актове трябва да се разпишат ясни норми за прозрачност и интегрирано докладване. Според мен трябва да има национално докладване в контекста на годишните отчети. Не говоря за това, че трябва да се обобщават цифрите, може да бъде в приложение, но трябва да се изготвя в същото време, когато фирмите изготвят своите годишни отчети. После принципа на значимостта по отношение на плащанията към правителства. Аз не съм поддръжник на на произволните финансови прагове, защото единственото, което се постига, опитът ми показва, е да се насърчават хората да заобиколят тези правила за прагове. Например, ако прагът е 15 000 евро, т.е. има докладване само над този праг, тогава компаниите се опитват да представят цифри малко по-низки, за да избегнат докладването по отношение на принципа на значимостта, аз казах, че има значение размера на плащането на едно правителство, но прага трябва да се определя на базата на конкретната страна и положението в нея. Не съм казал, че това лесно се изчислява, но ако се постигне някакъв, някакъв твърд прак, праг, той няма по същия начин да бъде приложим спрямо страни като Нигерия, например. А за това трябва да се вземе предвид местната специфика и подобни подробности може би трябва да се отразят в доклада на господин Лейне, а не в моя. Казах, че има опити за заобикаляне на подобни норми, за а, конкретните, за отчитане, за докладване при конкретни прагове. Също ясно съм казала, че е, целим да постигнем докладване за отделни проекти. Това е с важни и смислени данни. Важни са за местната общност, където се изпълнява даден проект и по-лесно е да се определи е, на, какви, е, на какъв размер на увъзмездяване имат предвид от местните и национални правителства. Пак не казвам, че това лесно се изчислява. ОСС в момента след, след закона Дот Франк се опитва да се справи с това положение. Водят се разисквания по този въпрос Опитваме се да споделим опит в тая област. Знам, че е, въпросът е сложен, но по принцип е, докладване по отделни проекти е нещо, което подкрепям. После универсалност или всеобхватност. Е, ползвала съм този принцип. Пак не искам да въвеждаме някакъв списък изключения и дерогации случаи, когато не е необходимо правителствата да докладват, защото пак ще разпокъсаме така системата и ще изкривим данните, които събираме. И няма да се уравно, изравнят условията за отделни дружества, защото някои дружества няма да трябва да докладват, а други ще трябват някои режими, например, където а, нещата не са толкова а, прозрачни, а, ще има доста възможности за заобикаляне на изискванията, понеже няма да има а, изисквания за обнародване, за опубликуване на данните. Но както господин Лене е ясно посочи, аз съм съгласна, че е, при микропредприятията и древните предприятия докладването няма да бъде е, чак толкова обстойно. Друг важен принцип е всеобхватността. По този начин ще бъдат обхванати всички плащания и приходи в посока на правителството. Също така господин Лене предлага да бъдат обхванати и непарични услуги, които също трябва да бъдат включени в отчетността. Става дума също и за всички значителни разходи, включително и плащания за услуги предоставени на правителството. Дружествата не трябва да могат да заобикалят правилата за прозрачност чрез промяна на методите на плащане. Смятам, че това е много важен принцип, който трябва да залегне в директивата за прозрачността. И нека е принципа за съпоставимост. Смятам, че е много важно данните да могат да бъдат сравними и съпоставими и да позволяват необходимия анализ. И разбира се, това не са изчерпателни принципи, може би не са най-добрите, но аз реших да ги заложа след като се срещнах с заинтересованите лица и като се запознах с предложението на комисията, смятам, че трябва да имаме някои основни ръководни принципи. Сега по въпроса за санкциите. Смятам, че санкциите са много важни в тази сфера, защото ако дадено дружество не прилага необходимите мерки то тогава това дружество ще има неправомерно конкурентно предимство пред други дружества, които спазват правилата. Освен това, това ще бъде подвеждащо за инвеститорите, които биха искали да инвестират в акциите на това дружество. Така че санкциите са много важни. Не смятам, че трябва да се ограничават санкциите в тази сфера. Аз смятам, че санкциите трябва да се налагат от компетентния национален орган аз отговарям за доклада по директивата за манипулиране на пазара, където също разглеждаме въпроса за санкциите. Смятам, че в държавите е необходимо съответните ор... съответни органи, които имат необходимия опит и информация и да налагат санкции въз основа на характера на дружеството и неговата дейност, оборота и други данни за дружеството. Разбира се, санкции трябва да бъдат реално действащи, трябва да бъдат съразмерни и възпиращи. Разбира се, важно е също така е важно инвеститори да имат информация за действията на дружеството. Министерството на правосъдието в САЩ публикува всички правонарушения и нередности, които са разкрити и у нези, които си мислят как да злоупотребят със своето пазарно положение, се въздържат, защото те знаят, че това ще навреди на тяхната репутация. Да не говорим, че и ръководството на дружеството може просто да отиде в затвора. Разбира се. Трябва също така да има механизъм, който да следи дали новата директива работи или не. Трябва да се гарантира това, че законодателството постига поставените пред него цели и трябва да отговорим на целите на интелигентното законодателство. Така че, може би, в определен момент трябва да проверим дали ефективно работят някои разпоредби. Ако видим, че те не са ефективни, е добре да ги преразгледаме. За това смятам, че е добре комисия да ни докладва в един момент за това как работи предлаганото законодателството. Нека да не забравяме, че глобалната финансова криза избухна през 2008 година. Не смятам, че трябва да чакаме 10 години, за да въведем някои основни изисквания. Между другото, дружествата вече го правят. Дружествата са абсолютно наясно с това какво се случва те вече се включват такива инициативи, като глобална инициатива за отчетността или инициатива за прозрачност, добивната промишленост. Така че мисля, че колкото по-бързо държавите членки започнат да действат тази насока, толкова по-добре дали първо вие, господин Лене, по-добре и ви да представите вашия доклад и после аз да направя някои бележки. Как предпочитате? Да, добре, тогава ще продължа. Много се радвам. Мога доста бързо да се справя. Може би това не е чак толкова добра идея. Може би първо аз да представя доклада и след това да дам думата на ораторите и след това вие да се изкажете. И отново мисля, че това са сфери, по които те първо предстои да продължим да работим, защото за пръв път въвеждаме тези нови изисквания в директивата. Разбира се, това не са технически изискванията, няма да предизвика технически затруднения. Искам само да посоча, че като цяло съм много доволна от това, че доклад господин Лене включва такива въпроси, като отчетност по проекти, отчетност по страни но не знам как чисто правно да се подходи към това как държавите членки да спрат да получават финансиран от Европейския съюз. Ние знаем, че няколко държави членки поставиха този проблем в съвета и каза, че след като ние правим това за дружества в трети страни, защо не го правим спрямо дружества, които оперират и Европейския съюз, които са европейски, но може би трябва правилната служба да ни даде консултация по този въпрос, защото ние не можем да правим изключения за нас и може би трябва да се допитаме до експертите за това как стоят нещата в Световната търговска организация. Сега по въпроса за дефиницията на това, що е проекта Господин Лене се опита да разгледа дефиницията на това какво е проекта и да разгледа на кое най-низко ниво се е подготви от дружеството вътрешен доклад за управление, за да се представи на правителния съвет, но в много случаи управителните съвети не са запознати с проектите на ниво отделна страна. Затова поставих въпроса за отчетността по проекти в светлината на закона Дот Франк, тъй като там се прави опит да се даде дефиниция на проекта по изменение 83-84. Приветствам факта, че в доклада се дава пост ясна дефиниция на плащанията и се посочва, че плащания трябва да бъдат включени в отчетността по страни и това се включва, се вписва в принципа за всеобхватност, който предложих, така че много се радвам, че това е застъпено и подкрепям тази идея. Що се отнася до изключенията за отчетността за плащания към правителствата, нямам а, сериозни възражения поне сега, но имам някои съмнения – тъй като в момента вече има дружества, които предоставят такава отчетност, доброволно или задължително, и, например, в рамките на инициативата за прозрачност в добивната промишленост, доколкото разбирам, това ще бъде включено като изискване в европейското законодателство. Може би греши, се надявам, че ще ме поправите, ако е така. Това което ме притеснява, че двата предлагани законодателни акта не са съпоставими с системата, възприета в рамките на инициативата за прозрачност в добивната промишленост. И ние нямаме достатъчно информация, но знаем, че 24 държави не пазят, не съхраняват никакви данни от преди 2004 година не, не знам дали е разумно да правим изключение за дружества, които просто се включили доброволно в един по-либерален към тях режим. може би има дружества, които ще кажат, че не трябва да се подчиняват на европейското законодателство, защото сме обхванати от доброволен режим или се подчиняваме на националните стандарти. Така че не знам доколко държави те, определени държави трябва да бъдат или дружества освободени, защото се включили в доброволен режим. Мисля, че по този начин ще са вратички за някои дружества, които не биха искали да предоставят отчетност. Последно, по съществеността на плащанията, това изменение 94, господин Лене предлага един праг, прагова стойност. Аз смятам, че просто не е добра идея да има прагове, независимо от това каква е сумата. Просто имам опит и от друго законодателство, че в момента, в който се зададе някаква прагова стойност, това води до факта, че някои дружества, разбира се не всички, тъй като повечето дружества са наистина много почтени, но у нези, които не искат да спазват правилата и да спазват праговите стойности, те просто намират много лесно начин да обиколят тези изисквания за прагови стойности – но не знам какъв друг вариант може да се предложи. Може би просто съществеността следва да се определя зависимо от конкретната страна и въздействие, така че приключвам с това. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Макарти. Няколко бележки от мен по проекто доклада. Ясно е, че в крайна сметка трябва да имаме два съвместими един с друг доклада – защото двете директиви вървят ръка за ръка. Не може да има нещо в един доклад, което да противоречи на другия доклад. С компромисните варианти трябва да направим така, че да има съответствие между докладите. Не мисля, че те са толкова отдалечени един от друг и това е невъзможно. В доклада има редица технически изменения, които също са доста важни. Дискусията се основава на подхода, индивидуалния подход към всяка страна, което е доста атрактивно от политическа гледна точка. Но има и други елементи, на които трябва да се постави акцент. Именно това е направено в доклада. Заради това и сега имаме точно 100 изменения – Включен е и микрокомпромис на неформално ниво. Така или иначе, каквото и да фигурира в докладата, трябва да се основава на договорката между парламента и съвета. Относно категориите дружества, Трябва да изградим връзка с директивата за отчетността, когато се стигне до определението на малко и средно предприятие. Това е малко провокативно, но за мен е основното е, ако ще се прави изменения в директивата за отчетността и счетоводството, тя трябва да бъде отразена и тук. Тук трябва да се залечи и МФС. Мисля, че те не касаят малките и средни предприятия. Както стана ясно в дебатите в нашата комисия, в комисията по економически въпроси през изминалите години. Ако искаме единно законодателство, то трябва в Европейския съюз трябва да се залечи това. Това касае член 6 и 7. Относно предложенията изменения от 53 до 56, тук приемам позицията на комисията и подкрепям идеята, че трябва да има по-добра съпоставимост и трябва да се коригира броя на въпросите, по които държавите членки имат право на преценка. А относно индивидуалния подход за всяка държава, тук трябва да се вгради повече прозрачност. Това е добре в борбата срещу корупцията, но така се стига до голям брой въпроси, които трябва да бъдат изяснени, обсъдени, да се намери съответния компромис, както сред нас, така и в отношенията ни с съвета. Това е важен въпрос, особено в контекста на борба с корупцията. Това се разбира от само себе си. Дълго мислех по въпроса, първоначално позицията ми беше малко по-различна, но комисията наистина има право да се ограничи само до добивната промишленост на суровини, защото в други сравними нормативни актове, в международен план и в САЩ е направено същото. Мисля, че основният проблем е именно в този сектор, доколкото съществува той. Затова е много правилно да се акцентира на този сектор, затова и не съм изменял предложението на комисията. И на второ място госпожа Маккарти спомена за сходни задължения на доброволни начала или пък задължителни по преценка на държавите членки. Въпросът е, ако според комисията дали са еквивалентни, дали трябва да се приемат и да не се прави нищо ново. Може би, да, това е съвсем просто и ще се реализират економии, но при отчетността по държави проблема, с който се сблъскваме непрекъснато е, че не се казва данните вече съществуват и не трябва да има допълнителни разходи за дружествата. При това положение е разумно да се избегнат допълнителни разходи, ако данните вече са генерирани и могат да се използват с оговорката, разбира се, че информацията е съпоставима. Отчетността по държави не касае само наличието на пълна идентичност на европейски счетоводни стандарти – Искаме да се разкрива неправомерно поведение. Това е реалната цел. Трябва да избегнем генерирането на допълнителни разходи, заради преминаването от един набор счетоводни стандарти към други. Мисля, че може да се доверим на комисията да извърши оценка на съпоставимостта на счетоводни системи. Относно праговите стойности, няма друго решение според мен. Трябва да се предвидят такива стойности, за да имаме в крайна сметка правна сигурност. По въпроса за материалността, съществеността, ще трябва да се прави оценка на съществеността и в крайна сметка ще се стигне до задължението да се декларира всичко. Значи тук трябва да се включва и таксите за почистване на улиците, за събиране на отпадъци. Ще се включват всякакви неща в тези декларации, включително и маловажни неща, което ще даде до голяма бюрокрация, прекомерни разходи. Дори неправителствените организации се съгласиха, че такива маловажни неща няма смисъл да се декларират. И за да се избегне това, трябва да се използват прагови стойности. Сега те трябва да се определят какви точно ще са, но не мисля, че могат да се избегнат изобщо праговите стойности като такива. Просто няма друг вариант. Защото другите альтернативи ще доведат до прекомерни допълнителни разходи и излишна бюрокрация. По другия въпрос, дали трябва да имаме индивидуален подход спрямо отделните държави, членки в Европейския съюз. Значи, ние сме доста уникална конструкция. Не сме федерална държава, но сме и повечето от един сбор от държави, които работят. Е, ние сме изградили единен пазар и отчитането по държави в Европейския съюз противоречи на философията на единния пазар. В Америка не се прави отчитане по отделни щатове. Просто се изготвя един доклад за всички американски щати. Та, заради това и аз не съм склонен да се изготвят отделни стандарти за, от, правила за отчетност на държавите членки. Трябва да видим как стоят нещата от правна гледна точка, дали няма да се нарушават условията на СТО. Мисля, че нямаме много време. Трима желаящи за думата има. Госпожа Лихтенбърга, госпожа Тайн и госпожа Макарти. Нямам много време, затова ще бъда максимално бърза. Превествам факта, че в двата доклада са засегнати ПМЕ относно отчетността. Изисква се да има търговия на борсата, защото иначе просто няма да има съответствие. Съгласна съм, че трябва да се насочим и към малки и средни предприятия. Борбата с корупция трябва да се води на други фронтове, не при малки и средния бизнес. Те не трябва да допринасят за превенцията на корупцията. Като гледам до бележките, които получих от различните неправителствени организации в сферата на помощ за развитие, притеснявам се да не отворим котията на Пандора. Има някои области, които се споменават и там ще се стигне до конкурентно предимство на САЩ. Въпрос, който е маркиран. Всякаква стопанска дейност в Африка, ако трябва да бъде отчитана, няма да е полезно. Що се отнася до проектите, задължението да се предоставят данни за големи проекти е доста сложно за изпълнение. Човек трябва да гледа нещата в глобален план, така да се каже, и да се отчете и цифрата за национално ниво. ниво. Та не мисля, че това може да се мултиплицира във всички сектори, към които е насочено вниманието. И така ще има допълнителни административни разходи, които е един от основните проблеми на Германското сдружение. Важно е да се работи конструктивно по тези проблеми. Аз съм застъпник на тезата да бъдем предпазливи. С новите промени да не увеличаваме административното бреме на дружествата. Благодаря, госпожа Макарти. Мисля, че сме в самото начало на дебата. Има много неща върху които да помислим и да коригираме. Искам да кажа следното. Наистина е важно да помислим дали ще има допълнително бреме за бизнеса, най-вече малкия бизнес. Но винаги трябва да се търси пресечна точка между административните разходи за бизнеса и информацията за инвеститорите и защита на инвеститора. Това е именно в основата на директивата за прозрачността. Това не е прозрачно заради бизнеса, а прозрачно за да се намери инвеститор. Така че при нашите препоръки не трябва да забравим и двете неща. Да се намери пресечната точка между двете неща, да не се увеличава бремето на бизнеса и да се направи така, че инвеститорът да получи достатъчна информация. Затова имам проблеми с дерогацията за еквивалентни схеми. Да, може да се каже, това вече се върши еквивалентно, защо да го прави пак? Основният въпрос е дали инвеститора може да има достъп до всичко това на едно място. Не мисля, че трябва да кажем на инвеститора да разгледа всяка и, инициатива, да разглежда всяка оповестена информация, за да види какво върши бизнеса. За мен основното е, ако е достъпно и ако е еквивалентно, окей. Okay. Но за сега не смятам, че системите са еквивалентни. Благодаря. Виждате в документа какъв е крайният срок за изменение. Заповядайте, имате думата, да. Czy можна би czy można by coś zrobić, żeby było cieplej w tej sali, bo tu jest bardzo zimno. Имам една молба. Може ли да се затопли залата, защото е много студено? Тук сме от няколко часа и това не е здравословно. Може ли да се затопли залата? Добре. Имаме два часа, за да се затопли залата.